Е, ефикасно заедно срещу измамите, като защитаваме е, потребителите и в частност младите хора. Благодаря ви. Барние. Благодаря, господин Барние. Колеги, това разискване приключва. Ще гласуваме е, за залаганията в интернет утре след 12 часа на обяд. Сега ще обсъдим доклада за пчеларството и здравето на пчелите. Докладчик е господин Таба Иди. Давам му думата за 4 минути. Благодаря ви за предоставената възможност. Господин комисар, колеги, Докладът ми е посветен на здравето на пчелите, но ще се опитам да дам отговори на други въпроси. Компетентната дирекция на комисията е направила един прекрасен доклад, който се превърна в основа на моя собствен доклад. Надявам се, че множеството предложения, които се съдържат в него, ще бъдат приведени в изпълнение от съвета, комисията и от така заинтересованите в пчеларския сектор. Както знаете, опрашването е жизненно важно за нашето замеделие. 85% от културите не биха съществували без това опрашване. Следователно, пчеларският сектор допринася съществено за създаването на много важни блага. И за това трябва да го подпомогнем с общностни средства. За съжаление, поради липса на медикаменти, за лечение на пчелите, а, не можем да направим много. Големите фармацевтични компании не са заинтересовани от разработване на такива лекарства, а пчеларският сектор няма достатъчно средства за да финансира разработването им. Затова е, е необходимо да си послужим с общностни средства, средства на Европейския съюз, иначе кризата няма да можем да я преодолеем. Има и друг проблем. Секторът не е достатъчно организиран. Е, нямаме е, е, достатъчно информация за разпространението на болестите сред пчелите, за броя на кошерите, за броя на пчеларите и за това в Европейския съюз ще бъде изключително важно събирането на надежна, стабилна информация. Друг проблем е обучението на пчеларите. Държавите членки би трябвало да обвържат тази дейност пчеларството имам предвид, с професионално обучение. Друг проблем е отражението на фитосанитарните продукти върху здравето на пчелите. Има евродепутати в парламента, които смятат, че фитосанитарните продукти са единствените виновници. Аз а, имам по-скоро друго виждане. Някои сили, някои лобита по-скоро не позволиха някои активни вещества а, да бъдат посочени в моя доклад. А, въпреки, че те могат да бъдат заместени с други вещества, които а, не са така вредни за пчелите. Става дума за е, вещества от семейството на неоникотиноидите. би трябвало тези е, продукти да се е, премахнат напълно от групата фитосанитарни продукти в употреба. В тази връзка призовавам комисията да вземе необходимите мерки в противен случай ще продължаваме а, да а, губим мед, а, чието качество а, се влушава. А, той просто е негоден за ползване. Заради това имаме и проблеми с качеството на е, внесения мед. И последната е, тема е, генетично модифицираните организми. Много обширни са тези разисквания, вредни ли са тези организми или не. Аз призовавам комисията най-накрая да възложи надежно проучване. Става дума за научна тема, а за съжаление не разполагаме с такъв обемен научен доклад или проучване. Що се отнася до антибиотиците? Необходим ни е уредба на ниво Европейски съюз. И има а, много повече консумация на месо, отколкото на мед, разбира се. Обаче, все пак ние нямаме никаква регламентация за използването на антибиотици в Европейския съюз. Аз намирам това за преувеличено, но във всеки случай Алберт Айнштайн казваше, че ако спрат пчелите да опрашват и изчезнат, за 4 години ще изчезне и човечеството. Във всеки случай е, е е, ние имаме е, голям дълг към челите заради приноса им към биоразнообразието и за това се надявам, че ще бъдат предприяти необходимите мерки. Благодаря. Е, спонтанни изказвания. Давам думата на онези, които все още не са се изказвали тази вечер, защото не сме им чували гласа още. Господин Кели. Благодаря. Както каза и преждеговорившия, темата е изключително важна. Мнозина обаче я подценяват. Айнштайн е разбирал колко важно е опазването на здравето на пчелите и си заслужава да повтаряме неговия цитат. Ако 85% от растителните видове зависят от опрашване, а то на свой ред от пчелите, Айнштайн е бил съвършенно прав. Въпросът е жизнено важен и опазването на пчелите и тяхното здраве става все по-актуално. Чистотата на различните видове и подвидове пчели е, не бива да се пренебрегва, защото Медът е част от е, здравословния начин на хранене и във всички случаи подобрява състоянието на а, хората. Благодаря сега госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Във времена на криза здравето на пчелите не е сред основните приоритети. Ясно е защо това е така, но това не е правилният подход. Айнштайн е казал, че можем да преживеем без пчели само 4 години. Здравето на пчелите засяга производството на храни, биоразнообразието и в крайна сметка човешкия живот. Ще се спра върху ситуацията в Австрия. Там е много важно да се провежда научно-изследователска дейност – аз съм за такива мерки, но не бива да се ограничаваме само с тях. Необходими са ни конкретни мерки в рамките на финансирането на сълскостопанската политика и по отношение на пестицидите. Не само акарът предизвиква смъртност сред пчелите, причина за тази смъртност е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 благодаря, господин председател. Ние всички сме е, съгласни за значението на пчелите, но когато чета доклад, е, не виждам никаква критика е, срещу начина по който се осъществява съвременното замеделие. Ние като че ли сме оставили въпроса да се решава от фармацевтичната индустрия, но дали е това решението? Альтернативното решение би било да има много тежка критика и е, да е, предизвикаме премахване от пазара, изтегляне от пазара на неоникотиноидите. Е, трябва да спрем да е, изменяме генетично е, културите, защото всичко това противоречи на принципа на предпазливостта. Това е от основно значение. И също така е важно селскостопанският модел да бъде променен. Не трябва ни повече ротация на културите. Монокултурността трябва да бъде позабравена. Много ви благодаря, господин председател. Съдът на Европейския съюз през септември постанови, че всички буркани мед трябва да бъдат с етикети, на които да се посочва, че съдържа меда цветен прашец. Но това е смешно. Все едно на пакетче е фастъци да сложим етикет в това пакетче има фастъци. Всяко дете ще разбере това дори без да чете. Говорим за а, мор по пчелите, а, за синдрома на разрушеното пчелно семейство, а, за акара а, варо. Месеци наред ние се е, е, насочваме към най-важните проблеми, а сега съдите ни казват какво да пише на етикетите. Ето защо предлагам на е, съдиите и е, да сложат един надпис над е, вратата си в е, този съд има съдии. Колко чита ви не знам. Благодаря. Планиш de abelhas constitui um problema preocupante para o qual Повод за загриженост е положението на пчелните семейства. Трябва да намерим общо решение, като се има предвид, че Проблемите в тази област засягат не само питомните семейства, но и дивите опрашители. Това има много значително въздействие върху селското стопанство и околната среда настоящите интензивни модели, прилагащи се в селското стопанство, като например монокултурите, широката употреба на пестициди и химикали, не могат да ни помогнат да се справим с проблемите трябва да поемем своята отговорност, като наложим забрана върху някои продукти и предоставим техническа подкрепа на селските стопани. Трябва из основи да променим модела си на производство. Реформата на общата съскостопанска политика би била един подходящ инструмент. Благодаря. Следващият оратор госпожа Патрао Невес. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за свършената работа, но и да подчертая един важен аспект, който въпреки усилията ми не бе отразен в доклада. Трябва да изчислим а, вредния ефект от използването на подвидове извън техния реал. Това започна преди около 50 години и почнахме да внасяме тогава видове, които не са приспособени към нашите условия в резултат на еволюцията. Така всъщност пчелите трябваше да приспособяват поведението си. Те бяха лишени от условия, които благоприятстват тяхното оцеляване. Някои видове или подвидове пчели, внесени отвън, доведоха до унищожаване на местните популации. Мисля, че комисията трябва да обърне внимание на този изключително вреден феномен. Госпожа Меркия се след следващия оратор. Благодаря съвсем накратко, ще се изкажа. Подкрепям альтернативното а, решение, альтернативната резолюция, която ще бъде подложена на гласуване утре. Обясняваме най-различни неща а, на а, нашите деца, включително и тайните на размножаването, с прословутия израз както птичките и пчеличките, но пчеличките ще изчезнат и бавно, но сигурно ние променяме из основи природата, преобръщаме я, допускаме е, земеделските стопани да преминат към е, прекалено интензивно монокултурно е, земеделие, да използват препарати за растителна защита – да си спомним за птичките и пчеличките. Това е основата. Благодаря. Следващия оратор. Like soulmates, Господин Бронс, пчелите са известни с това, че са свободни. Те не мислят за територията, на която събират меда. Все едно име откъде идва прашецът, дали от каникултури или не – ако настояваме производителите на метални продукти точно да окажат откъде членове на ромското младсинство са събирали метали за рециклиране, те ще ни кажат, че това не е допустимо. Но ако можем да сравним ромите с пчелите, не трябва да поставяме нереалистични очаквания, които ще съсипят дружествата. Благодаря, госпожа Макгинес. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на доклада. Аз бих предпочела този доклад да беше за пчелите. Всички пчели, а не само медоносните. Някои колеги споменаха въпроса за дивите пчели. Този доклад говори, е, визира е, липсата на съпоставими данни е, за проблемите с медоносните пчели, загубата на колонии. Ние се нуждаем от информация, която да послужи като основа на нашата работа. Това е наистина важно. Идеята за пестицидите трябва да бъде разисквана. Това е проблем. И също така идеята дали проблемите проистичат от използването от страна на земеделците на пестициди Съгласна съм, че от гледна точка на хабитат е, всички насекоми се нуждаят от своята територия, от своя реал. Е, аз е, съм засадила няколко хектара а, с определени растения, които привличат пчелите, включително дивите, и а, това дава резултат. Така че а, тези мерки дават резултат и те трябва да бъдат подкрепени. Благодаря, госпожо Магинес. Сега комисарят. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Много се радвам, че тази година бяха проведени много събития и разисквания в Европейския парламентар, парламент, в съвета и другаде след съобщението на Комисията за здравето на пчелите от декември миналата година. Това показва, че съобщението много допринесе за по-доброто изясняване на темата. Първоначалната ни оценка запазва своята валидност здравето на пчелите е силно засегнато от различни фактори, които до сега науката все още не е а, уточнила, нито а, като а, причина. А, причинно-следствена връзка, нито като степен на засягане. Искам да поздравя за отлично свършената работа докладчика господин Дабайди за много балансирания му доклад. Много са факторите, които засягат здравето на пчелите и всички сме съгласни, че няма лесно и просто решение. Нито пък едно, единствено решение. Ясно е, че научните изследвания трябва да се разширят и засилят и те трябва да намерят място в бъдещите ни научни програми. По такъв начин ще откроим най-важните елементи. Комисията вече е набелязала няколко ключови действия, като например определяне на нова референтна лаборатория на Европейския съюз за здравето на пчелите и увеличаване на вноската на Европейския съюз в финансирането на националните програми за развитие на пчеларството. Високо ценя подкрепата на парламента но е, има и допълнителни действия, които се планират. Е, те ни дават богата храна е, за размисъл и искам да ви уверя, че всички ваши предложения ще бъдат разгледани много внимателно. Аз съм убеден, че нашите действия ще ни помогнат е, да решим кои са най-добрите действия и стратегии. Искам да ви напомня обаче, че Европейската комисия разполага с ограничени средства и ограничени инструментариум. Държавите членки и заинтересованите страни следователно трябва да изиграят важна роля. Това означава, например, да се вложат по-нататъчни усилия в разработването и пускането на пазара на ветеринарни препарати. Държавите членки и организациите на заинтересованите страни могат да отстояват още по-активно добрата пчеларска и замеделска практика и да улеснява диалога между е, растениевътството и пчеларството. Така ще се разпространява полезна информация. Още веднъж искам да кажа, че високо ценя ценния доклад на парламента и с удоволствие ще е, продължа общите действия, за да постигнем по-нататъчен напредък по този важен въпрос. Благодаря. Благодаря, господин е, комисар. Приключваме с разискванията по тази тема, както и по предишните е, теми. Ще се е, гласува утре от 12 часа нататък.